liebe Kolleginnen und Kollegen. Скъпи колеги, тук сме двамата председатели на Комисията по бюджетен контрол и Комисията по граждански свободи. Добре дошли на нашето съвместно заседание. Става дума за много важна тема, свързана с защита на финансовите интереси на комисията. Имаме двама са докладчика от двете доклади, от двете комисии. Имате ли някакви е, предложения за изменения в дневния ред? Не. В е, такъв случай продължаваме. Нашето заседание се предава по интернет и можете да слушате нашето заседание на езика, който желаете. Е, протокола от съвместното заседание бе прият и ви предлагам да минаваме към точка 4 от дневния ред – и давам думата на колегата от ИБ, който ще се изкаже от името на неговата комисия. Аз да. Аз да. Also der Kollege Lopez Aguiar äh, verzichtet auf. Колегата, колегата Лопец Агилър няма да се изкаже, затова да минеме направо към доклада на Ингеборг Джесле. Благодаря, господин председател. Първо бих искала да, бих искала да благодаря на двамата заместни председатели на това заседание и председатели на комисията Виждам, че няма докладчици в сянка, което значи, че няма кой знае какви е, проблеми. Двамата докладчици е, нямат е, разногласия в, в доклада сме наблегнали на санкциите и а, те са отразени в а, измененията. Бихме искали ДДС да бъде включена в а, а, обхвата на директивата. Бихме искали да съществуват минимални и максимални санкции, както и включване на други елементи, които биха а, то нашли донесли добавена стойност на целия документ. Същевременно не бихме искали защитата на финансовите интереси да бъдат добавени. Госпожа Вебер е внесла някои изменения, които би трябвало да обясни, защото има възможност за е, не съвсем ясно тълкуване. А, имаме принципни положения, които са отразени в е, списъка на гласуване. Ще влеземе и в е, връзка с госпожа Вебер за а, да уточниме с нея смисъл на нейните изменения. предпочитаме да стъпиме на член 325.4 вместо на 94.5. Знам, че тук има разногласия, но ние в бюджет, комисията по бюджетен контрол смятаме, че е, би трябвало да стъпим на този член. Е, така че специално за тази точка нямаме да, няма да имаме е, общ списък на гласуване. По другите изменения е, можем да изработиме общ списък на гласуването. Това е за сега. Благодаря, госпожо Гресле. А сега давам думата на председателя на комисията Либе. Благодаря. Добро утро на всички. Е, колегата Гресле много ясно е, наблегна на това, че работихме съвместно, сътрудничеството беше отлично. Така че трябва да, раз, да разгледаме измененията, но на първо място бих искал да подчертая отличната работа, свършена от с доклад, докладчиците, след така доста а, оживени дискусии успяхме да постигнем консенсус по а, общ доклад. Няма да се спирам на всички изменения, а само на по-значимите, тези, които трябва да бъдат подчертани. На, на първо място имаме несъгласие, липса на съгласие по правното основание, но в крайна сметка се съгласихме, че измам... измамите се отразяват на събирането на такси и е, Става дума за изменения 35 до 39 и двамата е, докладчици се съгласиха ДДС да влезе в е, обхвата или в полето на директивата същевременно. Постигнахме компромис относно прилагането на националното законодателство е, бяха внесени е, и изменения, свързани с еквивалентна и ефективна защита и задълженията на различните органи. Госпожа Гресле е, предложи компромис, който ще приеме. Пет 57 до 59 и 61 дават е, възможност е, да направим една, е, едно стегнато и компромисно измегнение, колкото до смятаме, че най- макар да има известни различия в правните системи в различните държави членки и че трябва да се опитаме да намериме начини за сближаване на тези правни системи. Трябва да се опитаме да създадеме една обща дефиниция на наказателно на наказателно-правните санкции и, и да създадеме един пакет от минимални подобни санкции, които да бъдат прияти от всички, както и каква ще бъде ролята на Евро, Евро, юста в бъдеще, но успяхме да постигнем едно и консенсус по изменение 96 до 100, като ги обединихме в едното. Така че мога само да израза своето задоволство и да можем да се поздравиме за относно за успешната работа и въпреки, въпреки е, различията, въпреки различните виждания, е, е, успяхме, съгласно правилата на нашата институция, която предвижда не една, а две водещи комисии в, по някои сложни досиета, успяхме да постигнем един задоволителен резултат, така че можем да се поздравим с това. Ja, vielen Dank äh, den beiden. Благодаря. Благодаря на двамата докладчици в Сянка. Надявам се, че тези е, становища ще породят оживена дискусия. Има ли забележки преди да започнем с е, измененията? Благодаря, господин председател. Искам да бъда сигурна, че добре съм разбрала докладчиците в сянка. Става дума за споразумение за променяне на правното основание за член 83. Председателят. Да, приемаме още от самото начало, че, че би било добро би било добре комисията КОМ да се придържа към правната основание на 325, а пък а, Либе да се придържа към 83. Тоест, ние сме съгласни, че не сме съгласни тъй като аз съм от е, Либе. Е, приех, че нашата част е така, не оказва се, че не е точно така, но опитвам се да разбера е, защо и двамата докладчици и докладчици говорят за минимални санкции. А, искам да съм сигурна, че въпросът за минималните санкции ще продължи да бъде обсъждан е, защото това е проблем за зелените, както вие в е, встъпителните си думи казахте, че става дума за наказателно право и ние не трябва по принцип, където е да било в Европейския съюз, да имаме минимални наказания и не е му е времето сега да въвеждаме нещо подобно. А, тоест, не съм сигурна, че ние ще можем да подкрепим и този компромис. Сега третата ми окончателна а, забележка във връзка с измама отнасящи се до фактите. Опитвам се е, да видя какво точно мисля. Ако включиме този вид измами в това предложение, това значи, че абсолютно всеки вид измама, свързана с фактите, ще трябва да бъде разглеждана от Европейската прокуратура и да бъде иззета от ръцете на националните прокуратури. Това ще бъде една, едно доста голямо натоварване на Европейската прокуратура и няма да поощри страните членки да продължат да се борят ефективно с измамите. Опитвам се а, да разбера дали наистина а, а, се опитваме а, а, а, да, а, да а, се бориме с този вид измами и каква част от средствата ще отидат в общия бюджет и каква част ще отидат в националните бюджети. Благодаря, госпожа Аргентини. А сега колегата Браковски. Благодаря. В, в контекста на въпросната директива бих иска е, е, да подкрепите изменение 35, 37, 47 и 50. А сега става дума за член 113 във връзка с функционирането на Европейския съюз, когато става дума въпроса за ДДС. И въпросите свързани с ДДС са в ръцете на съвета. и каквото и да е друго правно основание ще противоречи на принципите на договора. Независимо дали става дума за измами свързани с ДДС или с европейския бюджет, защото всички е, въпроси свързани с ДДС във всички страни на Европейския съюз е, се изчислява по една доста сложна скала е, на Европейската комисия, а не възоснова на реалните данни. Напълно съм съгласен, че базата трябва да е достатъчно широка, тъй като това е в наш интерес, но мисля все пак, че трябва да си припомним, че става дума за въпрос, който се отнася до наказателният кодекс. И също така не трябва да се забравя, че не се отнася само за ДДС. Защото става дума за нарушения, свързани с европейския бюджет. Ако имаме, примерно, фалшиви фактури за ДДС, а те не, не обязателно нанасят ущърп на европейския бюджет. 47 член на договора за функциониране на Европейския 86 член за функциониране на Европейския съюз показва, че ако се вземат предвид в директивата за ДДС финансовите интереси, това ще разшири правомощията на Европейския съюз, което пък би противоречало на директивата. Тоест, приходите по ДДС не трябва да се разглеждат като влизащи в полето на интересите на Европейския съюз и същевременно на е, на Европейския парламент. Именно договора е, гарантира опазването на тези интереси. Затова мисля, че в сегашната си форма директивата може е, да пореди 16 000 искания към съда за нарушения във връзка с ДДС, затова апелирам да се гласува срещу тези изменения. Има ли други изказвания по този въпрос от членове на двете комисии? А ако няма, е, е, бих искал да дам думата на представителката на Генерална дирекция право на Европейската комисия а също така и е представителя на ОЛАФ. Кой ще бъде пръв? Господин Шродер. Благодаря, господин председател. Добро утро на всички. Най-напред искам да благодаря от сърце на съдокладчиците и на всички почитаеми депутати за тези много важни предложения, за да можем по-добре да читаваме финансовите интереси на ЕСЕ. Става дума за един процес, все още, но те вървят в правилна посока. Внимателно се запознахме с становищата на двамата докладчици и ние в Европейската комисия сме доволни от резултата. Особено сме доволни от това, че е постигнат компромис до елементи, които комисията смята за особено важни в това предложение. Парламентът е решил да подкрепи комисията в дефиницията на нарушенията, нарушения свързани с измамите в случая. Комисията искаше да разшири обхвата а, а, и това е добре, че сте съгласили с него. Второ, то се отнася до режима на санкции в областта на наказателното право, разбира се, е това. Но решението ще зависи от опита, който имаме до сега с подобни нарушения, така че да може режима да предотвратява до подобни нарушения в бъдеще. Става, когато става дума за минимални и максимални наказания, санкции, знам, че това е деликатен въпрос, но това, което се предлага, е добра, добра основа за триалога между съвета, председател, председателство на съвета, комисията и парламента. Ние сме готови да съдействаме за тази дискусия. И в сроковете тук не се споменават, но разбирам, че двете комисии са се съгласили да подкрепят комисията в нейните усилия за първи път да въведе ясни явни срокове за давност за да можем а, да не се губи време с нарушения, по които след това не може да се образува производство. Затова сме благодарни за измененията, които върват в тази посока. Необходимо е да обсъдим този въпрос с съвета, тъй като има различия в мненията. И накрая за правните основания. Все още не сме съгласни по този въпрос. комисията предлага това да бъде основание член 325. А сега на въпроса за ДДС, повдигнат от госпожа, госпожа Саргентини. Нещо, което ще подпомогне бъдещата работа на Европейската прокуратура. Имаме две различни предложения. Това е въпроса на е, наказателното право, е, когато става дума за финансовите интереси на Съюза. Второто предложение се отнася с, за Европейската прокуратура, е, където се правят така да, гъвкаво позоваване на директивата. Първото предложение излиза из, из, изцяло извън границите на директивата. Европейската прокуратура няма да има право да разследва подобни ДДС измами, съгласно това предложение. Може би ще можем да намерим решение, като заявим, че европейските прокурори няма да са отговорни за всеки, абсолютно всички ДДС, случаи на ДДС измами. Но като имаме предвид правомощията, които законодателя ще даде на Европейската прокуратура, ще се види а, а, какво ще бъде, какви ще бъдат правоща тази прокуратура. Е, е НП предлага тя да бъде изключително отговаря за този вид изменения. Ще видим обаче как ще се разбиди този е въпрос в бъдещите дебати. Сигурно съм, че ще може да се намери решение. Примерно Европейският прокуратура да отговаря за по-сериозните случаи на измама, останалите да влизат в правомощията на националните прокуратури. Благодаря. Председателят благодаря. Господин Кул за ОЛАФ. Заповядайте. Благодаря. Искам първо да направя една кратка забележка. Аз изцяло подкрепям казаното от Александра. Мисля, че трябва да стане ясно колко е важно това правно сближаване, е, още повече, че е, за основа служи създаването на Европейска прокуратура. Е, всъщност, по силата на това предложение, ние ще стъпим на национални правни системи. Европейски прокурор ще трябва да работи възоснова на европейски правни системи, особено когато се засяга материалното право. А, освен това, неколкократно се каза, че се предполага, е, че европейски Европейската прокуратура трябва да се ползва от възможно най-голямо сближаване между административни е, и правни системи. Мисля, че това вече беше казано. Е, по ДДС, според съдебната практика на Европейския съд, е, сега ясно и точно е предвидено ДДС вече да не се покрива от член 325. А според нас той е много важен, защото той предписва много по-строги правила, отколкото е, член 83. Е, е, има много по-строги правила за защита на финансовите интереси на Европейския съюз, докато по член 83 се предвиждат само минимални правила. Така че 325 член от чисто правна гледна точка е много по-точен и ясен. Така че аз смятам, че трябва да е, имаме предвид това, защото е изключително важно. Е, госпожа Гресли има думата сега. Аз имам въпрос. Е, каква роля ще играе Европейския парламент при създаването на това правно пространство. Защото по член 325 се предвижда и е, наше участие при вземане на решенията, докато 83-ти член ни е, изключва. Аз мисля, че е, сега е, трябва да се положи първия камък и след това да се види какво ще се случи. Няма смисъл да се поставя колата преди воловете, защото ако е, приемам 83-ти член, повече няма да имаме изобщо думата и аз горещо ви препоръчам да не го правите. Аз мисля, че членовете на Комисията по, свобод... по, по свободи, граждански свободи го разбира. В никакъв случай не трябва да даваме на заден ход. Е, според нас е, е, ДДС е от компетенциите на защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Е, както каза полския колега, ДДС трябва е, да бъде е, включено в защитата на финансовите интереси. Като виждате първо обхвата на измамите и колко изобретателни са измамниците, трябва да имаме предвид това. Това е част от интересите на държавите членки и Европейския съюз трябва да бъде ясен и заради това смятам, че нямаме право на грешка. Разбирам това, което каза представителката на комисията, е, разбирам нейните доводи. Мисля, че Европейският прокурор рискува да потъне е, в дребни измами, е, но аз мисля, че в правилника за приложение на директивата ще се види как ще се съобразим с националните правни системи. Аз е, мисля, че нашата комисия добре работи. Хубаво е да се създаде Европейски прокурор и Европейска прокуратура. Е, ние е, виждаме какво стана с Олаф. Госпожа Сърджентини, това стана с вас но в правилника за създаването на, на Европейска прокуратура въпроса ще се изясни, а не отменяйки ДДС. Тък му обратното, ние трябва да наблюдаваме тези въпроси. Може би не всички дребни теми или дребни дела, но все пак европейски прокурор трябва да бъде компетентен, за да гледа подобни дела. Аз разбирам, госпожо Сърджентини, вашите доводи имат смисъл, но мисля, че когато се изработва правилника, тогава ще стане ясно. Сега, за минималните наказания. Ако не се въведат минимални наказания, тогава всичко се обесмисля. Оставаме при настатуквото, е, резултатите са най-различни, а организираната престъпност се възползва от е, вътрешния пазар, създават се предприятия и има изключителни възможности за измами. И ние знаем това. И е, именно там се е, крият следите, именно по този начин действат и престъпниците. Е, ние живеем в пространство на свобода и на свободно движение, затова минималните наказания са от ключово значение. Е, и тъй като така и така съм взела думата, след гласуването за европейски прокурор, ние предложихме Европейския парламент да може да участва в е, избора на европейски прокурор. Европейския прокурор беше изграден и е, му бяха предадени по-големи, по-големи функции от Комисията по граждански свободи. Въпросът е, че сега ние повече не можем изобщо да ги контролираме. Е, е, ние евентуално предвиждаме възможност за елиминиране. Ние казваме, че някой може да се кандидатира и нещата спират до там предложенията на комисията не са достатъчно подкрепени с доводи. Винаги трябва да се спираме на основни въпроси. Трябва европейски прокурор да гледа истинските дела и освен това да има и възможност да действа в правовата държава, ако нямаш тази свобода, не постигаш нищо и това е непоносимо въпроса с назначението е, и отзоваването на е, европейския прокурор до сега не са уредени. За момента Комисията по бюджетен контрол не се е занимала с измененията, предложени от Комисията по граждански свободи и това е истинска катастрофа. Председателя, благодаря ви е, аз разбирам колко е сложен този въпрос, като слушам вашите изказвания. Искам обаче да кажа следното. Това, като каза госпожа Сарджентини, може би господин Агилар също ще вземе отношение. Та, въпросът за минимални наказателни санкции е проблемен това не засяга само Холандия. И заради това питам комисията, докъде сме стигнали в дискусиите с държавите членки по минималните санкции? Каква е вашата преценка в Европейската комисия, в Кокобу? Това, което ни интересува нас, е защитата на финансовите интереси на Европейския съюз. Някой смята, че е, съответната директива трябва да се използва, за да се изгради европейско наказателно право. Това може да бъде е, трамплин но може би въпросът е съвсем различен. Не знам обаче дали има консенсус дори в парламента за създаване на европейско наказателно право. Аз говоря тук от името на либералите и мога да ви кажа, че дори в е, нашата група е, има много, е, много категорични различия. Е, мисля, че не знам ще, дали ще можем да преодолеем различията, после искам комисията да отговори на госпожа Греслер и на моя въпрос. Докъде стигнахте в дискусиите с държавите членки, да видим доколко може да се променят нещата. Благодаря. Ще бъда много кратък. Мога да се опитам да направя едно обобщено изказване. Госпожа Греслер и аз като съдокладчик постигнахме обща позиция по а, точките, по които няма да постигнем съгласие. Тя трябваше да обясни цялата философия, която, а, на която почиват нашите изменения. Мога само да добавя, че що се отнася до правното основание, ние още от самото начало наблегнахме на това, че не можем да постигнем съгласие. Разбира се, 300, член 325 някак си улеснява нещата, защото дава възможност за по- голяма и по-всеобхватна роля на парламента, докато член 83 дава повече правомощия на съвета. Така че беше обаче по-трудно да се види по какъв начин ще се развие това наказателно право, европейско наказателно право. Но Целта беше парламента да може да играе активна роля в създаването на подобен вид законодателство. В дадени области обаче, които са упоменати в член 83 корупция, пране на пари, трафик с човешки същества. Става дума за трансгранични престъпления, които са покрити от член 83. Но същевременно правната служба на Европейския парламент е, ни представи своето становище и, по, и по-специално, че комисия Юри трябва да вземе решение относно правната база и комисията по правни въпроси се произнесе за член 83. Те просто взяха подобно решение и то беше безусловно. Затова няма да можем да гласуваме амблок е, то, това е изменение. Всяка комисия ще си гласува по съгласно своите критерии. А. Е, също така има и, и някои нюанси, свързани с евентуалната бъдеща роля на Европейската прокуратура и на европейския прокурор. Това, разбира се, ще бъде огромна крачка напред за насърчаване и разширяване на съдебно сътрудничеството между съдебните власти в областта на наказателно-правното преследване и решенията, съдебните решения, свързани с престъпления спрямо Европейския съюз като цяло. Сега това може би няма да стане от днес за утре, но при всички случаи в бъдеще ще бъде създадена такава институция. В рамките на Евроюста също бяха разгледани тези въпроси и те са, е, в, те са включени в доклада. Колкото до ДДС, това е, е, е, е финансов ресурс е, на общността, до известна степен, разбира се и до известна степен ДДС трябва да бъде покрито от директивата. Всяка измама спрямо ДДС трябва да бъде покрита от разпоредбите на директивата, за да можем да се бориме с измамите спрямо а, финансовите интереси на Европейския съюз, т.е. измами спрямо ДДС, като след като ДДС-то е а, приход в европейския бюджет. Европейския съюз разчита на даден процент ДДС, който да бъде внесен в бюджета от държавите членки, така че това е един значителен компонент, който трябва да фигурира в а, а, директивата. Колкото до, до санкциите, еми в крайна сметка директивата ЗФИ има, има, има за цел да определи точно това. А, по какъв начин да се наказват престъпленията, извършени спрямо а, европейския, е, бюджета на Европейския съюз и какви са минималните санкции, които да бъдат прилагани от държавите членки, защото в противен случай е, въобще е излишно и неуместно да говориме за европейско наказателно право или законодателство. Така че това са принципни въпроси, които се придържахме. И е. трябва да отчета с задоволство, че и, двата, и двете е, комисии се придържаха към тези основни принципи и това е, беше една от основата за изработването на този доклад. А сега давам думата на комисията. Благодаря, господин Тойре. Зададахте въпрос за минималните санкции. Може би мога да използвам тази възможност, за да изясна становището на комисията. В е, редица страни членки наказателното законодателство, където се третират санкциите на този вид е, е измами, е, е, се различава. Не става дума да въвеждаме нещо ново само заради новостта му. Когато става дума за минимални санкции, също така е въпросът за европейското наказателно право. Дали да се въведат минимални санкции за някои нарушения? Това няма нищо общо с правното основание. Член 325, както и член 83, втори параграф, показват, че и Либе, и Кон фактически могат да възприемат въвеждането на минимални санкции. А в 325 се споменават възможността за въвеждането на минимални санкции – Разбира се, могат да се водят разговори с страните членки, за да се види какво е състоянието на нещата в момента, но трябва да кажа, че много държави членки се отнасят скептично към този въпрос. Изразявам се дипломатично. Те имат все още резерви по този въпрос. Много страни членки да, са направо против въвеждането на минимални санкции. Подчертавайки, че това ще бъде прецедент, че никога не е въвеждала нещо подобно, че е, това е въпрос на наказателното право и е, стои въпроса как да се организира нещо подобно на равнище на целият Европейски съюз. Но каква е позицията на Европейската комисия по отношение на санкциите? А трябва да кажа, че има страни членки, не са мнозинството, но все пак има доста такива, които приветстват предложението за въвеждане на минимални санкции. Какво би станало, ако се въведат минимални санкции? Това ще разчисти пътя за въвеждане на минимални санкции за всички нарушения в европейското право. Комисията е против това. Ние смятаме, че трябва всеки случай да се отглежда, разглежда отделно. Когато става дума за конкретен вид е, нарушение или конкретен вид престъпление, трябва да се реши да има ли или да няма минимални санкции. И това е необходимо, защото нямаме достатъчно силен режим, който да действа превентивно. Би трябва да проговаряме наново за минималните санкции във всеки отделен случай. Европейските законодатели имат възможност да подготвят директиви в, по този въпрос, но това все пак няма да бъдат хоризонтални законодателни актове. Благодаря. Има ли други? Господин Диан. Господин председател, малко закъснях и, и искам да се извиня, но трябва да кажа няколко думи по въпроса за минималните санкции. През 2012 Парламентът прие моят е, закон а, е, а, е, за а, наказателното право. И, и там се споменава, че трябва да бъдем последователни по отношение на наказателното право. Обсъждането на, обсъждахме минималните санкции по, във връзка с а, фалшификациите. Надълго и широко обсъждахме въпроса и в крайна сметка мнозинството, и то значително мнозинство от членовете на комисията Либе, се изказаха против минималните санкции. Един от доводите, а за мен това е най-важният довод, е, че ако искаме да бъдем последователни, не можем да въведем минимални санкции само за един вид нарушение. Необходимо е в такъв случай да възприемем хоризонтален подход, комисията да обясни какво имаме предвид под минимални санкции, какви са техните предимства и недостатъци. И ако сме съгласни, че е необходимо да имаме санкции, защото те имат повече предимства, отколкото недостатъци, те трябва да се въведат с конкретни законодателни предложения. Това е правилният подход. Тук изведнъж виждаме комисията, изведнъж излиза с две предложения за минимални санкции при фалшификатите, където вече имаме споразумение с съвета там да няма минимални санкции. И второ, а, и второто предложение, където се възприема абсолютно различен подход. от Двамата докладчици се споразумяват по нещо във връзка с минималните санкции. Е, особено в случая на НДП трябва да кажа, положението е доста странно, защото е, по този въпрос имахме една хоризонтална група, в която участваха много от нас и на нейното заседание аз попитах дали всички участници биха се съгласили да поискаме от комисията съобщение, което да обяснява предимствата и недостатъците е, и да пледира за хоризонтален подход и мнозинството членовете на НП бяха против това. Те казаха, не искаме да има минимални санкции, не искаме съобщение на комисията, край на дискусията. И затова тук са дума наистина за нещо малко по-различно, но съм удивен, че тази дискусия се подновява отново и ако искаме да бъдем последователни, трябва внимателно да обсъдим този въпрос, как той се отнася към е, фалшификатите, какъв е подхода на Европейския парламент и така може да постигнем по-последователен подход по този въпрос. Благодаря. Има ли други желащи да се изкажат? От... Е, било от едната, било от другата комисия. Преди да дам думата отново на съдокладчиците. Няма други желащи да се изкажат. В такъв случай а Давам думата на док... Е, първият е, съдокладчик. Искам да отговоря на господин Де Йонг. Трябва да кажа, че Европейската народна партия е народна партия. Благодаря. Няма да искам комисията да коментира този въпрос, казва председателят. А, други желаящи да се изкажат? няма други желаящи. В така случай благодаря на всички. А, ако искам да съобща на членовете на комисията Либе, които присъстват тук, че ще трябва да се преместим в друга зала, където ще продължим заседанието на нашата комисия. ще се прехвърлиме в зала 4Q2 в сградата Джозеф Антал. Благодаря. Also, wir schließen das gemeinsame... И така, а, с това приключваме съвместното заседание на двете а, комисии. Ще направим кратка а, пауза. Продължаваме а, заседанието от 10.